Господин председателят. Е, скъпи приятели, господин комисар, господин заместник председател, откривам заседанието. Първа точка от дневния ред е докладът на е, е, свързан с по-доброто законодателстване, по-добра законодателна дейност. И веднага давам думата на госпожа Герингер Лимберт. Госпожо, знаете, че разполагате с 6 минути, които са разпределени на две части. Първо 4 минути и после 2 минути. Обаче, е, още от сега можете да си скажете направо 6 минути. Имате възможност е, да използвате цялото си време, но аз ви препоръчам да си оставите две минути, за да отговорите на изказванията на колегите. Благодаря ви, господин председател. Ние се нуждаем от европейско законодателство, е, което да отговаря на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Е, законодателството трябва да бъде на достъпен език, трябва да бъде разбираемо за всички и да бъде прозрачно, но това не винаги е така. Много често говорим за прекомерно е, регулиране, за случаи, в които наистина е много трудно да се ориентираш. Освен това се увеличава административната тежест, административните задължения за граждани и предприятия. Господин Баросо много пъти е говорил по тези въпроси. Ние също сме взимали отношение, така че сега отново се задава с особена актуалност въпроса какво е направила комисията до този момент. Естествено, че е много важно да се извършва мониторинг върху прилагането на законодателството, след като правните актове вече са приети. Дали при транспонирането е, от националните държави и прилагането в държавите членки не се налага прекалено голямо административно бреме върху гражданите и е, правните субекти. Оценката е различна, но и няма достатъчно информация до този момент е, за прилагането в отделните държави членки. Така че една оценка върху въздействието на приятите и прилаганите правни актове на всяка цена трябва да се извършва в определени срокове и комисията трябва да следи за е, резултатите. Особено важно е въздействието върху пазара на труда, върху отделните сектори на вътрешния пазар в условията на економическа и финансова криза – и още нещо. Оценката на въздействието трябва да бъде неутрална, трябва да бъде обективна и независима. Тази пълна 100% независимост трябва да се гарантира. Религия преводачите казаха, че сте твърде, говорите твърде бързо, така че моля ви намалете. Да, благодаря. Ще, ще направя възможното. Но благодаря на преводачите. На konieczność zapewnienia pełnej niezależności oraz odpowiednich zasobów organowi, który kontroluje jakość ocen skutków. Обърна внимание на необходимостта от е, пълна и обективна оценка на въздействието на приятите правни актове. Това е нещо, което ние многократно сме поставили като искане в Европейския парламент. Е, Съветът също ни подкрепя. Когато говорим за оценка на въздействието, трябва да подчертая необходимостта тази оценка да се извършва от независими експерти. Много важен е моментът, свързан с намаляване на административната тежест и с намаляване на бюрократичните изисквания – До 2012 година административното бреме трябва да бъде намалено до 33%. Но същевременно до мен достига информация, че и Току-що приятите правни актове създават допълнителни затруднения за граждани и предприятия. Е, групата, ръководена от господин Штайбер, извърши много важна работа до този момент и затова е, в доклада се предлага мандатът на групата да се удължи до 2013 година, тъй като по този начин тя ще довърши е, своята работа във връзка с необходимите мерки за ограничаване на административните и бюрократични тежести. Много е важно, естествено, от гледна точка на Европейския парламент е, да се включи в целия този процес е, за подобряване на законодателството и е, гражданството, гражданската инициатива. Милиони граждани очакват позицията на Европейския парламент, очакват активни действия от страна на комисията и аз много се надявам, че още до края на тази година ще можем е, да приемем съответния правен акт на първо четене. Благодаря. А сега господин комисарят, заместник председател на комисията Севкович. Той ще говори от името на изпълнителната комисия. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с благодарности към госпожа Герингер за великолепния доклад. Комисията се е напълно съгласна с повечето от нещата, които се казват в този доклад. Определено се радваме да видим, че Европейския парламент също набляга на а, едно такова интелигентно законотворчество. И а, искам да кажа, че комисията реши да а, оттегли 58 едни такива недовършени предложения които всъщност не отговаряха съвсем на, първоначалното, на първоначалната цел. Това беше част от рамковото споразумение. Искам също така да потвърдя, че комисията ще приеме комуникацията за интелигентното законотворчество на 6 октомври и също така годишният доклад за по-добро законотворчество ще бъде разширен с допълнителни теми Надяваме се, че тук ще успеем да включим също и, де, и темите, които бяха подигнати от госпожа Герингер в доклада и нека само да спомена няколко ключови точки. Първо ще говорим за финансовата криза, за регулацията, защото според нас нейната роля е положителна за осигуряване на просперитет и устойчивост на пазарите. Едновременно с това ние сме напълно съгласни с госпожа Герингер, че трябва да внимаваме как точно ще осигурим това законодателство, за да не затрупаме с допълнителни административни пречки малките и средни предприятия и бизнеса като цяло. Но така че трябва да прегледаме много добре настоящото законодателство и законодателството, което мислим да изготвим. Ще продължим с четирите основни действия, свързани с интелигентното законодателство. Ще продължим с оценката на въздействието. Също така ще се опитаме да подобрим а, качеството на тази оценка. Ще продължим с законодателството, което вече е залегнало в нашите планове и ще, се продълж, ще продължим да намаляваме административната тежест и съответно да ще се опитаме да видим до каква степен настоящо законодателство е ефективно. И ако трябва да кажа, че а, да се впусна в а, повече детайли, ще кажа, че ще има едно независим, един независим орган, който ще оценява как се извършва оценката на въздействието в комисията. Комисията ще бъде отговорна пред парламента, разбира се. Парламентът е законодателен орган с нас. И вторият въпрос, на който ще се спра, е също така промяната, която ще извършим в текстовете. И това ще се осъществява с обмяна, разбира се, на информация. Настоящата ситуация след промяната на правилата на Европейския парламент поставя под въпрос настоящите техники за преформулиране, и преразглеждане на текстовете. Може би ще имаме нужда от нови техники за подобряване на този процес и за изменение на настоящото законодателство. Нашата обща цел е да стигнем до това интелигентно законодателство. Това е добро за нашия бизнес и за нашите граждани. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на господин Тадеош Риска. Той ще говори от името на ам, Комисията по конституционални дела. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя моята колежка, която е докладчик по темата. Благодаря и за доброто сътрудничество. Радвам се, че и моите забележки и предложения за изменения, е, внесени от името на Комисията по конституционни въпроси, бяха съобразени от нея. В резултат на многогодишната ни работа ние установихме, че една голяма част от е, законодателството на Европейския съюз е, действа е, успешно, но в 27-те държави членки гражданите вече се е, чувстват е, затруднени е, е, и понякога объркани от е, множеството правни актове на Европейския съюз. Още повече, че е, в последно време се увеличава броя на приятите правни актове. Ние бихме желали да облегчим гражданите, ние бихме желали да подобрим отношенията, положението в това отношение. И е, много се надявам, че е, в резултат на новия договор ще се получи една оптимизация е, на европейското законодателство, която ще доведе до упростяване, до увеличаване на е, достъпността на правните актове, на тяхната разбираемост. Ние, като законодателен орган в Европейския съюз, е, носим голяма отговорност спрямо гражданите. Естествено, че е, всички гледат е, парламентаристите и винаги вдигат пръст е, срещу парламентаристите, когато нещо не им харесва в законодателството. Така че трябва да поемем нашата отговорност. Трябва да е, помислим за това как да упростим нещата, как да направим живота на гражданите и на предприятията по-лесен в това отношение. Е, но същевременно и как да намалим разходите и изобщо бюрокрацията при прилагането на законодателството. Благодаря ви, господин Цвивка. А сега давам думата на представителите на отделните политически групи. Господин Балдасаре от името на НП. Благодаря, господин комисар. Докладът на госпожа Герингер де Оденберг отразява една много важна тема, която е особено актуална за нас. Законодателството трябва да бъде упростено, трябва да бъде разбираемо за гражданите. Аз подкрепям всички цели, които се посочват от докладчика най-вече във връзка с принципите на субсидиарност и пропорционалност което е свързано естествено и с необходимостта от намаляване на административната тежест. Комисията би трябвало да изгради механизми за гарантиране на обективна оценка на въздействието. А за да се получи това, е необходимо оценката да бъде изготвена от независими експерти и да се извършва в кратки срокове. Това би могло да доведе до значително намаляване на бюрократичните пречки до 12-та година. Ние бихме желали да намалим значително административната тежест. Това ще се отрази благоприятно и на брутния вътрешен продукт, и на бюджета на Европейския съюз. 72 правни акта са довели до близо 500 на 486 допълнителни разпоредби за оповестяване което естествено представлява една значителна тежест е, за е, предприятията и за гражданите, но това, което сме си поставили като цел, естествено ще бъде най-вече от полза за всички граждани, за малките и средните предприятия и за всички участници в економическия живот. Необходимо е ефективно действащо законодателство, което не затруднява гражданите. Благодаря ви, господин Балтасар. А сега от името на социалисти и демократи, госпожа Регнер. Две минути. Благодаря, господин председател. Нашият докладчик Лидия Герингер е представила амбициозен доклад. Ако всички участници в законодателната дейност в Европейския съюз си поставят целите, които тя е посочила, тогава наистина ще постигнем повече кохерентност, повече прозрачност, повече ефективност на европейското законодателство. Два елемента в този доклад са особено важни. От една страна, опростяването на законодателството, така че европейските стандарти е, в е, никакъв случай да не пострадат, но същевременно да се постигне така желаното облегчаване. И е, от друга страна би трябвало да се намали прекомерното регулиране. Необходима е процедура за консултиране на всички заинтересовани и засегнати лица – е, като се отчитат естествено и социалните аспекти на е, новото законодателство. Необходими е, са ни достоверност, и правдоподобност на всички мерки, които се предвиждат в европейското законодателство. Имам предвид и директивата на, за услугите, която предвижда също оценка за въздействието. И именно оценката за въздействие е основният момент, който бе посочен вече от много колеги. Оценката за въздействието трябва да включва широки консултации с социалните партньори, така че наистина да постигнем желания ефект облегчаване на живота на заетите, на гражданите. Госпожа Тайн от името на либералите. Благодаря, господин председател. Какво трябва да разбираме под по-добро законодателство? Необходими са ни прозрачни е, закони, прозрачни правни актове, които да са в интерес на гражданите, да не ги затрудняват. Е, необходима ни е, е законодателна дейност, която да отчита пропорционалността и субсидиарността в Европейския съюз. Много важен елемент е, в рамките на едно по-добро законодателство е оценката на въздействието на правните актове така че да можем да редуцираме максимално неблагоприятното въздействие. В този смисъл всичко трябва да бъде много добре подготвено и е, съветът е, на Европейския съюз е, и парламента, и комисията създадоха един орган, който би трябвало да се грижи именно за оценката на въздействието, но същевременно и да се отчита пред европейските институции, пред Европейския парламент. В случаите, в които една политика, регламентирана от правните актове на Съюза, води до прекалено високи разходи и до прекомерни административни и бюрократични пречки, трябва да се вземат незабавно съответните мерки. Естествено, че се предвиждат е, мерки в това отношение, предвижда се значително намаляване на административната тежест до 2012, до 2014 година, до 2020 с около 33%. Но е, хубаво би било да мислим за всичко това и изготвяйки правните актове. Е, още преди влизането им в сила и същевременно и при транспонирането от държавите членки да се мисли за е, необходимостта от опростяване на е, прилагането, на процедурите за прилагане. Това ще бъде от полза за и гражданите. Давам думата за две минути на госпожа Лихтенбергер от името на Зелените. Благодаря ви, господин комисар, скъпи колежки и колеги, ако 27 правни системи е, се обединят и желаят да действат е, съвместно, то е естествено, че ще има проблеми, ще има трудности и е логична и критиката срещу европейското законодателство. Не бива да се очудваме, че хората са критично е, настроени понякога към законодателството. Но при всички положения ние трябва да е, се постараем да упростим процеса, да облегчим процеса и да мислим най-вече за резултата, за въздействието, когато създаваме правните актове както и за транспонирането от националните държави и прилагането в държавите членки, защото една голяма част от пречките и трудностите се получават именно в резултат на усилията на държавите членки да постигнат едно максимално прилагане. Необходимо е подобряване ние и до сега сме е, полагали много усилия в това отношение, но очевидно гражданите се нуждаят от повече прозрачност, от повече яснота. Те се нуждаят от максимална иновация, за да могат да е, се ползват от европейското законодателство. Господин Карим има думата сега. Е, благодаря, господин председател. Първо бих искал да изкажа благодарност на моята колега докладчика за този доклад и всичко, което е включила в него. По-доброто законотворчество е от е, жизнено значение за бъдещето на Европейския съюз, но се отнася и за гражданите от нашите държави членки, защото значителна част от доброто законотворчество обаче обикновено се отрича е, първо от абсолютно излишна регулация, която увеличава администрацията административното е, бреме върху гръбнака на унези, е, които носят европейската економика. Това са малките средни предприятия. Мисля, че комисията ще признае това днес. Има абсолютно налудни инициативи, които комисията от време на време ни отправя. Е, това само дава възможност нашата реална работа да бъде отречена, защото това са просто едни буклуци. Когато вървим към Лисабонския договор, трябва да концентрираме концентрираме всички въпроси, които се, които се повдигат от моите колеги. Е, първо, е, като докладчик е, по наблюдението на субсидиарността, искам да ви кажа, че от ключово значение националните парламенти да се изиграят ролята в законотворчеството, но трябва да се улесни тълкуването на това, което ние правим и ние не го правим достатъчно добре. Колкото до оценката на въздействието, разбира се, че аз е, признавам всичко, което е извършено. Е, трябва обаче е, винаги съответствието с субсидиарността трябва да се използва и заради това аз приветствам умното регулиране. Трябва оценката на въздействието да се прави в комисии. Още в самото начало да може парламента да споделя възгледите си с комисията, преди да се предприема каквато и да била оценка на въздействието. Накратко, господин председател и докладчика, моята група подкрепя факта, че ние вървим напред към следната основа, е, че европейските институции трябва да спазват принципа на субсидиарност и пропорционалност и всеки проект закон трябва да включва е, мотивите е, и трябва да се знае на кое ниво най-добре трябва да се законотворчества и всяка законодателна инициатива трябва да се съпътства с оценка на въздействието при по-голяма независимост. Комисията трябва винаги да ни запознава с тези оценки и трябва да знаем, че позицията се взема колкото се може по-близко до гражданите. Благодаря ви, е, колега, е, господин председателя. Е, благодаря ви. От, за минута и три се давам думата на господин мистер Шмидт. Благодаря на докладчика за добрата работа. Специално благодаря за подчертаването на необходимостта от пропорционалност и субсидиарност. Принципи, които много често а, бих могъл да кажа и почти никога не са били спазвани от комисията до приемането на Лисабонския договор, до влизането му в сила. Казва се, щом в парламента се формира мнозинство, което може да блокира е, даден правен акт, е, който е, не отговаря на принципа на субсидиарност и пропорционалност, тогава ще можем да работим по-добре. Е, добре, сега в момента е, разполагаме с такова мнозинство. Същевременно не бива да обвиняваме националните парламенти за това, че нещата не винаги вървят. Е, добре по отношение на прилагането на новото законодателство. Комисията, е, ние тук в Европейския парламент, съветът сме отговорни за е, правните актове за регулаторната среда, която се създава на европейско равнище и затова, естествено, без да омалуважавам националните парламенти, е, ние трябва да поемем нашата отговорност. Господин Стоянов, искам да продължа това което предишните двама колеги които говориха преди мен казаха особено по отношение на новите правомощия които имат националните парламенти според лисабонския договор да се намесват когато те смятат че даден акт не отговаря на принципа на субсидиарност по специално. това беше една от хубавите страни на лисабонския договор беше много рекламирана но сега е дошъл вече моментът да видим дали това не беше само един популизъм с цел да се спечели по голяма обществена подкрепа за лисабонския договор. ако наистина сте били честни когато казахте че националните парламенти трябва да имат роля в определянето на това дали даден акт отговаря на принципа за субсидиарност то тогава в момента трябва да бъде изработена една процедура по която националните парламенти да могат да се стиковат помежду си да могат да действат заедно защото изискването за две трети от националните парламенти да вземат решение против даден акт защото той не отговаря на субсидиарността е много високо мнозинство. в момента за да може да бъде приложен този принцип трябва действително да бъде изградена една единна процедура за всички национални парламенти които да я следват. само тогава действително ще може да бъде приложена тази норма. затова призовавам белгийското председателство което ще бъде домакин на конференцията косък на националните парламенти да предприеме необходимите мерки в тази посока. благодаря за вниманието. entramos en el turno de otros oradores que intervienen a título individual y el primero es el señor masip que tiene la palabra. Аз сега давам думата за е, индивидуални изказвания. Господин Масип за две минути. господин председател, това е тема, която ни занимава редовно, година след година. Аз си е, използвам усилията на госпожа Моника Бесони и на господин Ортега е, при предишния парламент. Госпожа Гери Гер написа чудесен доклад и аз се поздравявам за този доклад. Аз е, обаче мисля, че е, трябва този доклад да се прилага буквално, защото целите са много важни и трябва да се вдъхновяваме от е, духа, в който е написан този доклад. В противен случай е, се е, оказваме отново в в е, този уморителен цикъл на непрекъснато натякване за лошото, което се прави в Европейския съюз. И е, комисаря е, направи едно изказване, което говори за воля и за това, че можем да му гласуваме доверие. Господин комисар, аз смятам, че ние можем да се вдъхновим от този доклад, за да постигнем целта 25% за всички цели, които този доклад, който е толкова добре написан. Сега е, давам думата за две минути на господин Еренхаузер. Благодаря ви. Няколко думи по принципа за субсидиарност. Естествено, политиката е, по принцип е, се осъществява на регионално и местно равнище. И затова е особено важно тази политика да бъде прозрачна, да бъде разбираема за гражданите, да не бъде натоварена допълнително с излишни административни и бюрократични тежести. И това е в крайна сметка основанието за принципа на субсидиарност. Това, което желаем да се осъществи, трябва да става на базата на количествени и качествени критерии. Тъй, че политиката да се осъществява по един прозрачен и разбираем за гражданите начини на регионално и местно равнище, не на глобално равнище. Да, естествено е, че е, ние приемаме правните актове на Европейския съюз тук, но е, след това те се прилагат на национално равнище и е, след като се приемат е, е, от националните парламенти, преминават надолу. Националните парламенти нямат достатъчно влияние, достатъчно мощ, е, за да контролират прилагането на правните актове и за да извършват нещо като оценка на въздействието. И затова призовавам комисията да работи по-интензивно в това отношение, така че да отговорим на това много съществено основно изискване. Благодаря. Не виждам госпожа Чилдърс в залата. Да. В такъв случай давам думата на господин Косушник. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за великолепния доклад, който е изготвил. Комисията изготви през последните няколко години а, доста документи и това бяха положителни стъпки за подобряване на законодателството, но ние не сме толкова удовлетворени, колкото <laughs> бихме били евентуално от работата на комисията. Мисля, че комисията а, като че ли вижда поне част от това законодателство по различен начин от нас. И мисля, че трябва да се работи още по намаляването на административната тежест и така, както каза господин Штойбер. И искам да а, изтъкна все пак, че поне по една точка докладът не ми допада относно комисията за въздействието, оценката на въздействието. Може би ще е добре да имаме наша, наша собствена комисия за осъществяване на такъв, на такъв анализ. Но това не трябва да има никакъв, никакво отражение върху бюджета на парламента и ще трябва да бъде полезна инициатива. Благодаря. Не виждам господин Шимански, нито госпожа Шилдърс. В такъв случай ще продължим с процедурата по привличане на вниманието. За една минута не забравяйте, че ще ви прекъсвам в момента, в който ме надвишите. Господин Мисарош. Господин председател, не знам дали точно ми произнесохте името. Искам да поздравя докладчика, да благодаря на комисаря за подкрепата. С Лисабонския договор ние влизаме в нова ера в европейското сътрудничество. Променя се и ролята на парламента, тя нараства, но също така нарастват и нашите отговорности и затова трябва да използваме всяка възможност, която се предоставя, за да сме сигурни, е, че е, ние правим предложения за по-добро законотворчество. Специално в доклада има две изключително изключително важни неща. Те са включени в малките средни предприятия, доколкото те могат да участват в е, наблюдението на прилагането на законотворчеството. Трябва да имаме прав, е, правилна правна основание. Освен това да сме сигурни, че е, се улеснява работата на парламента. Мисля, че това е предвидено в е, доклада. Как институциите и националните парламенти могат да сътрудничат по-добре? Е, всъщност ние приемаме основа, за да може всеки европейски парламент, европейски парламент да бъде запознат за всичко свързано с, с законотворчеството. Госпожа Инвао има думата сега. Благодаря, господин председател господин комисар, искаме да имаме по-добро законодателство, но субсидиарността не се прилага правилно. Ние не взимаме предвид нуждите от участие на националните и регионални парламенти. От влизането в сила на Лисабонския договор, комисията си, си изпраща на отделните държави 26 отделни инициативи. 26 държави от 27-те получиха различни инициативи и получихме пък още повече отговори. Десет от отговорите са австрийски, от другите държави 18 италиански, един френски, един чешки, 3 от италианския сенат, 15 от Португалия. Комисията няма никаква информация за участието на регионалните парламенти в изготвянето на становището. И председателят прекъсва оратора. Господин Рубик има думата. Микрофон за оратора. Paldies, priekšsēdētāji. Es visumā ar gandarījumu atbalstu to, kas ir izteikts Аз мисля, че мога да окажа своята подкрепа на съдържанието на доклада. Европейският парламент, както и Европейския съюз като такъв, се борят за спазването на човешките права извън Европейския съюз. Обаче все по-важно остава да правим това и вътре в нашите граници. И е, според мен много често има липса на проверки за това е, как пространните европейски документи се прилагат на практика, особено при спазването на човешките права. Искам да подчертая един факт. На 2 октомври е, Латвия, аз съм е, член на парламент на моята страна, ще се проведат парламентарни избори и на тези парламентарни избори е, няма да има възможност председателя прекъсна, прекъсна говорителя и каза, че времето му е изтекло господин Паскова. Господин председател, първо бих искал да поздравя факта, че комисията и е, правната комисия на Европейския парламент взимат под внимание факта, че правната среда в Европейския съюз е много сложна и трябва значително да се промени тя по посока на упростяване. Разбирам, че задачата е изключително трудна, защото има разлика между правните системи на държавите членки, които често са несъвместими съвместими. Положението трябва е, в никакъв случай да не намалява правната сигурност на нашите граждани и е, за да можем по-добре да свържем е, е, правната среда в Европейския съюз и на национално ниво, Европейската комисия трябва по-последователно да наблюдава законотворчеството и прилагането му, за да може то да стане по-разбираемо и достъпно за всички граждани на Европейския съюз. Трябва да има мрежи от акредитирани институции за образование. Господин Брок има думата. Благодаря, господин председател. Самия законодателен процес, такъв какъвто го осъществява парламента, като че ли е изготвен от индивидуални членове за индивидуални решения. И в крайна сметка всичко бива преразпределено към отделни изменения и в последния момент. Отделните групи, като че ли не се чувстват засегнати от това, което се казва, всеки си се води по партийната линия на собствената си група. Аз съм от тези, които са по-скоро от малките групи и си взимат независими решения. И а, не мисля, че депутатите трябва да оставят взимането на важни решения на своите асистенти. Това не е начинът на функциониране на демократична институция. Благодаря. Благодаря, казва председателят. По принцип, в тази процедура приемаме изказванията само на пет души, но тук има още двама, които се записаха и тъй като имаме време, давам думата на тях. Госпожа Коларска. Е, е, гратулуе е, рапорто. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за извършената работа. Много е важно да се създава разбираемо, понятно законодателство. Защото наистина е, понякога езикът, на който е, са написани правните актове, е толкова сложен, че хората не могат да го разберат. Е, това е много сложен юридически правен език, който в никакъв случай не допринася за повече яснота и по-добро прилагане. Затова смятам, че Европейския парламент е, трябва да се присъедини към усилията на Комисията за разбираемо изготвяне на документите, на правните актове. Благодаря ви, колега, казва председателят. Приключваме процедурата на спонтанните изказвания с госпожа Заборска.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 Аз проследих много интересната дискусия от моя офис. Искам да благодаря на госпожа Герингер, както и на вас, господин Шевкович, за направените изказвания. Аз мисля, че е много хубаво, че Европейската комисия е създала група на високо ниво, която съветва Европейската комисия по написването на бюрокрация. Всяка страна си има собствена култура, но Значит важният политически, немски политик Едмон Штойбер беше избран за председател на тази комисия. Това е много хубаво, защото бюрокрацията трябва да намалява както на европейско, така и на национално ниво. Благодаря ви. Сега, след като приключи е, процедурата по улавяне на погледа на председателя, давам думата на комисаря Севкович. Имате думата, господин комисар. Uh, благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите или поне на толкова, колкото мога в отреденото ми време. Първо искам да благодаря на всички депутати от Европейския парламент за ангажираността им към по-добро законодателство. Именно това имаме нужда. Всички държави членки имат нужда от такъв процес. Искам също така да благодаря на докладчика за подчертаването на важността на оценката на въздействие – до тук сме виждали много положителни резултати от подобна дейност, например в комисията ИМКО и в други. Надяваме се и тук да процедираме така и да подобрим още повече качеството на този анализ на въздействието, за да можем да осигурим по-добро законодателство. Кое е важно, кое, то беше подчертано и в доклада, а именно да проучим нуждата от изменения защото много често се приемат такива значителни изменения, но по много бърз начин, които не само не подобряват законодателството, ми дори го влушават. И съм напълно съгласен с изказалите се, които твърдят, че имаме нужда от една обективна оценка, независима оценка. Затова ние се сътрудничим с групата Штойбер – Целта е да изградим една нова култура във вътрешната работа на комисията. Мога да ви кажа, че около 30% от работата, която идва, която стига до нас, всъщност бива отказана, за да бъде подобрена това законодателство. Тези предложения за законодателство трябва да бъдат подобрени. Относно малките и средни предприятия, да, трябва да се намали административната тежест за тях за да се обедини да се подобри функционирането на единния пазар. Аз лично ще се радвам да участвам в намаляването на административната тежест. Надявам се този резултат да бъде постигнат до 2012. Искам да благодаря още веднъж на докладчика за великолепния доклад и също така на всички депутати за тяхната ангажираност към по-добро законодателство. Благодаря. Председателят казва, господин комисар, а Комисията няма ограничения във времето. Вие сами се ограничихте във вашето изказване сега. Може би не трябваше да ви казвам, защото е много хубаво, че комисията се опитва да се ограничава така и си налага сами, сам а, ограни, ограничения на времето за изказване. Но все пак да ви кажа, че нямате такова ограничение. Благодаря. А сега дам думата на докладчицата госпожа Геринген Теоденберг. Nie chciałabym bardzo serdecznie podziękować Państwu za owocną dyskusję, wszystkim koleżankom. В заключението на разискванията, в края на разискванията е, ще благодаря на всички колеги и колежки, които участваха в тази дискусия. Благодаря и на комисаря. Радвам се за възможността да подготвя доклада е, за по-доброто законодателство именно през тази година. Още не е изминала и година от е, влизането в действие на новия договор за функционирането на Европейския съюз, е, прият в Лисабон. И е, освен това вече действа стратегията 2020. Така че всичко това естествено е свързано с нашите усилия на различни равнища. Съгласували сме действията си с Комисията по правните въпроси, с всички политически групи и много-много се радвам на това, че този случай е, успяхме да установим добро сътрудничество и с всички политически групи и засегнати комисии. Така че това е нещо, което не се случва всеки ден и благодаря на всички. Благодаря на Лидия, е, благодаря за всичко, което е свършила по е, доклада, благодаря на всички за участието в разискванията.